So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated. И така, дами и господа, скъпи колеги, моля, вземем местата си. Отново закъсняхме, след като положихме усилия да наваксаме по време на обедната почивка. Моля ви да проявите разбиране, но ще трябва да спазваме много строго отделеното ни време в АФЕТ, тъй като очакваме посещение на хрватския министр на външните работи и по-късно на генералния секретар на НАТО. Бих искала да ви добре дошъл на съвместното ни заседание с Комисията по развитие. Ако нямате нищо против, приемаме дневния ред. Трябва да приемем протокола от 6 ноември 2019 година. Ако нямате коментари и възражения, протокола се приема. Бих искала да приветствам с добре дошли колегите от Деве и писателя Томас Тобе, който е до мен. Сега пристъпваме към вторият тур на обсъждане на, на Самото обсъждане на втория тур от тристранни преговори по инструмента за съседство, сътрудничество, за развитие и международно сътрудничество. То беше председателствано от а, Томас Топе. Беше ви раз... изпратен на документа с 4 колони. Също така трябва да отбележа, че конференцията на председатели на не, извинете, Председателския съвет прие решение за възможност за временно прекратяване на преговорите, докато не бъде прият мандат за преговори на съвета. Също така се взе решение да не се приключва нито един законодателен файл до тогава. последиците Сега дам думата на разпитателни Томас Тобе за коментари. Благодаря ти, Дейвид. Радвам се, че малко по малко постигаме бих искала да благодаря на докладчика и на финансовото председателство за свършената до сега работа. Uh, Сега вече трябва да се опитаме да установим колко напредък може да се постигне по важните теми преди да бъдат дадени окончателните насоки на страна на съвета за МФР, преди всичко бюджетирането на Европейския фонд за развитие, цялостното финансово обезпечаване на политиката за сближаване и разбивката. Както беше отбелязано, и от ресорните комисии се предвижда въвеждането на спешният план за действие от Европейската комисия, а именно настоящите програми да могат да продължат да функционират и след 2000, началото на 2020 година, като по този начин се облегчава малко натиска да се постигне някакво споразумение на всяка цена, а само в случай на, на нужда ще се опитаме по, този начин имаме възможност да работим на един инструмент, който в най-голяма степен да отговаря на променящи се международен контекст, като време с това ни помагат да гарантираме спазването на основните ценности на Европейския съюз. Имаме нужен инструмент с бюджет, който отговаря на амбициите ни, като има истински възможност за принос от страна на парламента, както и за парламентарен контрол. И така, без повече забавяне, даваме думата на съпредседателят по досието Дейвид. Благодаря ви. Започваме с а, инструмента. Кой ще да вземе думата? Нито един от съдъкващите не присъства. Yeah, well, somebody has to take the floor. The co-rapporteurs are Michael са Михаил Галер, Марила Рена Раса, Юкан Винчиене и Шарл Гьоренс господин Галер. Ами аз не присъствах на таксаните преговори заради посещението на комисията ни в Украина, така че мога само да благодаря на преговарящият екип. Действително имахме доста е, вълнуващо, подковително заседание, на което се определя преговарящата позиция с участие на докладчите в Сянка, включително и с докладчите от комисиите е, по бюджети и комисията по на жените. Така че мога само да предложа да продължим да работим по толкова конструктивен начин, по това толкова сложено досие. Също въжи и за по-нататъчното ни работа по инструмента за предпресителна помощ ип 3 или, или ИПА-3. На 20 февруари ще бъде следващият среща на тристранните преговори. Благодаря ви, ако ще добави нещо. Мария, благодаря ви. Действително, това е един важен инструмент, тъй като той обобща, обединява всички финансови инструменти, които имат нещо общо с външната политика, в около няколко основни принципа, принципа, които бяха приети от Европейския парламент. Така че имахме обща позиция в парламента преди началото на тристранните преговори. Е много важно да запазим единството си по време на тези толкова трудни преговори с съвета и парламента. На първото тристранно заседание успяхме да се договорим за метода на работа. Ще има работна група, която ще подготви техническите решения и бих искала да благодаря на всички, които участват в нея, както са сътрудниците на политическите групи, така и на секретарията. Те действително свършиха много сложна работа, която отнема много време и много търпение и най скълно им благодаря. Благодарение на тази тяхната техническа работа имахме възможността да пристъпим към по-лекотенни тристранни преговори, т.е. които се случват основно върху политическите въпроси, по които не са договорени споразумения на техническо равнище. На второто заседание се спускахме с, с, с три проблема, които които за сега са сравнително маловажни, но които остават висящи. Първият е свързан с ролята на местните власти. За нас в Европейския парламент е важно да се даде роля на местните власти при финансирането на външната дейност на Европейския съюз, но съвета не споделя тази наша позиция, затова за нас е важно да продължаваме да подкрепяме колкото по-близо до хората се, прием, се взимат решенията, толкова повече видимост има за този инструмент за самите европейски граждани. Затова е важно да се даде роля на местните властни. Вторият проблем беше включват на политиката и методът за бързи реакции на Европейската комисия. За Европейският парламент е много важно да не се включва в този, тази система за бърз отговор, защото тя изключва възможността за програмиране. А в рамките на нови инструменти като инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество е важно да има важна роля парламента. Колкото повече се работи по бързата процедура, толкова толкова намалява ролята на парламента. И третият ни въпрос беше свързан с програмата за АКТБ. Знаете, че в инструмента се предвижда географски подход и се прави разграничение между африканския континент и останалите външни дейности. Но а, споразумението за трудничество след Котону се обединява африкански континент с АКТБ, тъй като те са изправени пред общи предизвикателства и е важно да се запази единството на тази политическа политическа група Африка АКТБ и това също е много ясна позиция на Европейския парламент. Това са трите теми, които все още се обсъждат, както вече казахме, когато не сме договорили всичко, нищо не сме договорили, така че продължаваме да работим в различните технически групи и в рамките на тристранните преговори. Благодаря на Галерия Арена. Кой иска думата сега? Раса. Зная. А вие сте от Деве. Добре. Опитвам се просто да разбера, тъй като това заседание или тази част от заседанието трябва да приключи след 5 минути. Един, два, три. Три записахте ли ги? Заповядайте, госпожо Евене. За този важен инструмент ще продължа по нерешените форми. Рамката на политиката – Постигнахме съгласие по формулировката, но има големи разлики, свързани с определението на вторичните източници за указания, като например работни групи, позиции на комисии. Решихме този въпрос да остане нерешен, а да бъде разрешен след като обсъдим управлението на инструмента. Споразумение за свободна търговия. В члена за общите принципи Съвета иска асоциационни споразумения и споразумения за свободна търговия, двустранни, многостранни видове, сътрудничество. При първо четене ние не споменаваме търговските споразумения. Тече дебат в екипа на Европейския парламент как да подходим. И накрая инициативи на Съюза. Мандатът на съвета включва заличаване на параграф, под параграфа по 15 член, което трябва да насърчи нови инициативи на Съюза или международни такива. Ние искаме това да остане в текста. Дискусията ще бъде в пакета за управление, тъй като съвета прави връзка с решение възможността за вземане на решение за така наречения буфер, което е допълнителния резерв за гъвкавост. Господин Геренс го няма. Двама колеги иска се изкажат Гонзалес и още един колега. Gracias, presidente. A pesar de que entiendo que eh, en la fase... Разбирам, че така тристранни срещи. Още напредък се очаква. Но ви моля да не изоставяме пътеката, по която сме тръгнали, що се отнася до страните в преход. процента за държавите със средни доходи, според мен, ако това бъде урязано, това може да се окаже стъпка назад в тези държави. Има риск, ако съсредоточим всичко върху хуманитарната помощ, то тогава държавите като Африка и други означава, че напредък в други държави като Латинска Америка може да бъде компрометиран. Трябва да продължаваме да работим с тези страни и да бъдем там най-добрия, извинете, най-големия донор в Латинска Америка. Моля да го включите. Благодаря ви. Госпожа Демарел. Ähm, Благодаря ви, господин председател. Най-накрая аз бих да благодаря на целият екип за преговори на Европейския парламент, както на секретарята за редовната информация, която ни спесява. Ще се опитаме да бъда съвсем лаконична. Разбира се, и ние искаме по-ефикасни, по-прозрачни финансови инструменти в областта на външната политика и политиката за развитие но имаме е, една ясна критика от самото начало по подготвянето на инструмента, а именно фактът, че тези средства за развитие може да се от, бъдат отклонени за други цели, включително и за въоръжаване. И всъщност тези средства за развитие могат да се използват, особено в Африка, за ограничаване на миграцията. Тези критики още не сме свои своя отговор и към момента не може напълно да подкрепим ясната позиция на Европейския парламент. Мога само да кажа, че повече прозрачност няма да бъдат постигнати чрез обединяване всички документи в един. тъп, този значи само ще се увеличи липса на прозрачност. Това казват много НПО-та и аз подкрепям тяхната критика. Vielen Dank, Frau Kollegin. Gibt es weitere Wortmeldungen? Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. 15 точка. Давам думата на съдокладчиците по инструмента за предпресъединителна помощ. Така триалози по регламента Желя... Желена Зовко и Тонино Пикола. Желена Зовко има думата. Благодаря на 12 декември имахме разговори с финското председателство, като комисаря ни помогна за правилата, които ще определят предприсъединителното финансиране – все пак трябва да успеем да преодолеем разминаванията на становища по това досие. От името на проверящия екип на Европейския парламент, аз заедно с Тонино Пикцула изготвихме приоритетите на Европейския парламент с посредната помощ като инвестиции в общото европейско бъдеще. Настояваме, че е, финансирането трябва да върви ръка за ръка с е, е, спазване на ясни условия, като се предвижда възможност за частично или пълно спиране на помощта. Също така почетаваме колко е важно да се подобри видимостта и прозрачността на европейската помощ. Само по този начин ще може да се надгради над чудесната работа, свършена в страните от присъединяването. И държа да отбележа, че техническата работа между институции по текста за ИП-3 върви. в следващата данта за търсените преговори зависи от напредък, който ще бъдат постигнати в трите институции. Ще дам думата на колегата Тонино Пицола. Благодаря, Тонино, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, действително много успешно започнахме тристранните преговори с финското председателство, паралелно с европейските приоритети, подчертани от госпожа Зовко, се спряхме и на на ключовият въпрос за междуинституционалното естество и приоритетите, които си поставя Европейския парламент за предпоследителната помощ. Парламентът иска да се премахнат преговорните кутии, които да даде възможност за прегу... истински преговор по целия законодателен текст. За съжаление, обаче тези ограничения са от хоризонтално естество и се налагат от страна на съвета и те водят до нужда от постигане на компромис, всъщност възпрепятстват намирането на компромис по ключови политически въпроси. Също така подчертахме какъв е мандат на Европейския парламент за делегираните актове и възможността делегирани актове да бъдат използвани както за обновяване на приложенията, така и за взимане стратегически решения. Насърчаваме Европейската комисия също така да започне подготвяне на план за спешни, спешни действия в случай, че не бъде постигнато решение до 1 януари 2021 година, което изглежда се по- и по-възможно. Благодаря на Тонино и на Желян, имате ли коментари, съвети или въпроси? Изглежда не. Томас, имаш ли нещо да кажеш? Благодаря на всички колеги, благодаря за всичките ви коментари. Предполагам, че на следващите срещи, следващите срещи имаме повече теми за обсъждане, повече какво да обсъждаме. Да, чудесна идея. С това приключва размяната на мнения за постигане за състоянието на текущите междунационални преговори. Желая